Следващата точка е гласуване по предложение за резолюция от Комисията по правата на жените за прекратяване на насилие срещу жените. Първо изменение две. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Параграф 6. Разделно гласуване. Две части. Кой е за първата част? Против? въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Параграф 10, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Параграф 11, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Параграф 14, кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. Параграф 15. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Параграф 16. Изменение 3. Гласуваме по изменение 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега параграф 16. Гласуване в две части. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Параграф 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. Параграф 18. Моля, започнете гласуване по параграф 18. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Параграф 24. Разделно гласуване. Първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Параграф 27, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Параграф 28, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Мотив е разделно гласуване в две части. Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се, приема се. Втората част, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Ще имаме електронна проверка за втората част на мотив и електронно гласуване. Всички ли са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Uh, Изменение едно. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Мотив 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Да, ще проверим. Мотив в, латинско В. Дали всички са гласували? Гласуването приключи. Приема се. Бяхте прави. Сега целият текст като цяло. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Следващата точка е гласуване по 6 предложения за резолюции за политическо решение спрямо действията на пиратство край бреговете на Сомалия. Има първо а, общ проект на резолюция от 5 политически групи, изменение 9. Поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Поименно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Поименно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Начало на гласуването. Изменение 12. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. И това се отхвърля. Сега четвъртия абзац. Разделно гласуване по двете части.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 Изменение 6. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Подлагам на гласуване точка 8. За точка 8. Против точка 8. Възражали се. Приема се. Изменение 2. Поименно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Поименно. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 11 по именно гласуване, начало на гласуването по точка 11. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 поименно начало на гласуването по изменение 8. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение е едно. Поименно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 7, също по именно гласуване. Начало на гласуването по изменение 7. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега подлагам на гласуване съвместния проект на резолюция като цяло по именно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следващата точка е гласуване по проект на резолюция от 6 политически групи е, за среда без тютюнев дин. И изменение едно за. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим. Поименно проверяваме. Изменение едно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към точка 7. Точка 7 за против, въздържали се, приема се. Сега точка 9. Разделно гласуване в три части, всички поименно. Първа част, начало на поименното гласуване по първа част на точка 9. Präsidentin, Sie haben äh, den Separate Vote über den Artikel 7 übersprungen. Мисля, че това е трябва да има разделно гласуване, отделно гласуване по точка 7, ами страхувам се, че току-що гласувахме и беше прията тази точка. The... В момента се гласува по първа част на точка 9. Сега прекратявам гласуването. Приема се. Преминаваме към втората част на точка 9, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към третата част. Третата част всъщност отпада. Изменение 3. За. Против. Изменение 3. Тук няма поименно гласуване. Моля ви отново да гласувате тези, които са за изменение 3. Сега тези, които са против. Вижте да сме наясно, колеги. Третата част на предишната точка отпадна. Не гласуваме за нея. Сега се опитваме да гласуваме по изменение 3 на точка 10. И това става с вдигане на ръка. Бихте ли показали с вдигане на ръка кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Госпожа Форман. Госпожо председател, втората част беше приета. Are we all satisfied? It was rejected. Наясно ли сме всички? Отхвърлена беше втората част, затова третата част отпадна и затова минахме към следващото изменение. Сега е измен... Е, точка 13, изменение 4 по именно. Сега е, давам начало на гласуването по изменение 4. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към точка 18, разделно, отделно гласуване. Онези за, против, въздържали се, отхвърли се. Сега подлагам на гласуване проекта на резолюция като цяло по именно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Следващата точка е гласуване по три проекта на резолюции за ратифициране и въвеждане на актуализираните конвенции на МОД. Сега ще гласуваме по съвместен проект на резолюция от четири политически групи. Няма изменения, така че подлагам този проект на гласуване като цяло. За? Против? въздържали се, приема се. Следващата точка е гласуване по 6 проекта на резолюции във връзка с срещата на високо равнище на ФАО за безопасността и сигурността на хранителните доставки. Общ проект на резолюция от пет политически групи. Няма изменения. Подлагам гласуването. Гласувах, на гласуване. Гласувахте ли всички? Приема се. Благодаря, колеги. He wants to do it.